съюз. Благодаря. You, Благодаря. Още веднъж поздравление. Декларация 21 от тази година от Ялко Кацин, Едвард, Едвард Макмилан Скот, госпожа Росбах, Чаплин и господин Стайнброк за гражданите, които бяха ранени във войната. Тази декларация ще е в съответствие с член 123 и ще бъде изпратена на всички заинтересовани лица, ще бъде публикувана в протокола. Както е, обичайно, хората, е, членовете на парламента ще бъдат описани. Уважаеми колеги, Искам да благодаря сърдечно за вашата подкрепа. Много, е, много важен е този сигнал. Много е важно да разберем трудностите, пред които са изправени тези хора. Те са белязани за цял живот от насилието през войната. Тази декларация е съставена в сътрудничество с неправителствени организации из цяла Европа. Имаме повече от 3000 подписи и участието на повечето от членовете от политическите групи. Това е първия път, когато всички национални делегации и определени членове на парламента не могат да подпишат е, писмената декларация. Според мен това е много странно. Писмените декларации са една много важна част от нашата работа. Председателят, а сега преминаваме към нашето гласуване. Най-напред ще гласуваме доклада на госпожа Береш за изменение на регламент